Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Моля, заемете местата си, за да можем да приключиме бързо. Учредителното заседание на нашата комисия е открито. Знаете, че целта е да избереме бюро, като избереме председател и заместник председатели съгласно член 191 от правилата. Както каза секретарията, разполагаме с е, необходимия кворум, т.е. 15 члена на комисията и сега ви приканвам да представите кандидатури за председател от името на нашата група. Бих искала да предложа господин Фернандо Лопец Агилар. Благодаря. Госпожа, господин Агилар, приемате ли това предложение? Да, благодаря. Има ли други предложения за председател на комисията? Няма, така че ви предлагам да гласуваме за нашия председател, като чрез ръкопляскане. Поздравления, скъпи колега, и моля заемете местото си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 Добър ден, скъпи колеги! Първо бих искал да ви кажа, че за мен е чест да продължа да бъда председател на а, тази комисия. А, когато станах член на Европейския парламент, бях а, избран за председател на тази комисия. Аз съм експерт по конституционно право и, и съм имал честа да вземам поста министър на правосъдието в моята страна, в Испания. Бил съм член на съвета на министрите, така че така смятам, че смятах, че знам нещо за Европейския парламент още тогава, но се оказа, че грешех. Така и трябва да ви кажа, че много научих. Е, научих се как, какво е Европейския парламент, научих го по време на тези две години и половина. Радвам се, че можах да споделя опита си с вас, да науча от вас членовете на комисията Либе. И аз съм ви благодарен и бих искал да изразя тази, да ви изразя тази моята благодарност за вашето разбиране, за това, че сте понякога търпеливи, че ми прощавате, защото има винаги някои инциденти, има, има различни проблеми, но ние работиме по един фантастично интересен дневен ред. И а, а ние наистина постигнахме е, фантастични резултати, защото най-по, най-после е, пространството на свобода, сигурност и правосъдие стана е, нещо реално. Прие се Стокхолмската програма по и сега наистина имаме огромен товар, имаме много работа да свършим. това е едно огромно бреме, което изисква много време, много... Изправени сме наистина пред много предизвикателства, но същевременно наистина работата, която вършваме, вършим е положителна може би нашата комисия е една от най-активните в парламента и като че ли най-много дял от работа се пада на нас, но а, така че сега ще се опитам по времето на, този, на тази втора част от мандата да се опитам да бъда по-добър, да подобра начините на работа с ваша помощ и да продължим да работиме по тези интересни проблеми, по които вече работихме. Пакета за сътрудничество в областта на съдебните системи. По време на това председателство, датското в момента. И кипърското председателство, което ще последва. Така че ще работиме заедно, това ще бъде удоволствие и а, наистина, наистина ви благодаря за това, че ми оказвате доверие и а, ми давате възможност да председателствам отново тази комисия, доколкото, както най- най-добре. И искам, с една дума искам да ви кажа благодаря, благодаря много. А сега нека да избереме заместник-председателите на комисията Либе. Можем да избереме четири заместник-председатели, така че ви пред, предлагам ви да предложите кандидатури за първи, втори, трети и четвърти заместник-председател. След това ще помолиме кандидатите да изразат своето съгласие. Господин Бузотил, първо искам да ви поздравя за това, че сте преизбран за председател на тази комисията. Искам да ви пожелая всичко най-добро и наистина от а, името на моята политическа група ви уверявам в нашето отлично сътрудничество. От името на нашата група бих искал да предложа колегата Кинга Гал. Благодаря, господин Босотил. Друг. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя също така. Е, социалистите и демократите предлагат Кинга Гъмс за заместник председател. Така за господин, госпожа Гънс, госпожа Февер благодаря, господин председател и а, поздравления. Надяваме се, че ще имаме много ползотворно сътрудничество в този втора чаш на мандата. От името на АЛДЕ бих искала да предложа госпожа Интвелт. Така, и госпожа Интвелт е предложена за и заместник председател. Господин Босотил още веднъж госп... господин заместник председател. госпожа Рената Левер, мисля, че четвърти председател предложи Аза. А за трети заместник председател бих искал да предложа господин Салватори Акорино. Добре. Съгласно правилата, ще, ще първо ще се занимаеме с първи заместник председател госпожа Гао, второ госпожа Интвелт, трети господин Яколино и четвърти госпожа Гънс. Съгласни ли сме с е, подобно разпределение на постовете? Така. Така. А, това е реда. И това беха те, тези заместник-председатели бяха вече заместник-председатели в първата част от мандата. Има ли някакви възражения? Ако няма възражения и сме всички съгласни, то тогава можем да кажем, че те са избрани с ръкопляскане. Господин Бургецио. Бих искал да вземете предвид това. Essere un consenso di acclamazione. има консенсус Поздравления за четиримата заместник-председатели на нашата комисия. Е, след като приключихме с учредителното заседание на комисията Либе и избрахме председателите и зам, председател и заместник председателите. Няма точка разни. Следващ Следващото заседание ще бъде на 25 януари 9, от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа в Брюксел и на 26 от 9 до 12.30. Това е дневния ред. Благодаря ви още веднъж и довиждане.